So, dear colleagues, please take a... Скъпи колеги, моля заемете местата си. Sprach der Papagei. Papagei? so, ich bitte alle Kollegen, ihre Plätze... Моля всички колеги да вземат местата си. И да кажем, Добре дошла на нашата гостенка. Йоланен обаче първо иска. Думата получава, заповядай. Аз също казвам добре дошла на нашата комисарка. Много господин председател. Трябва да говорим малко за делегацията на нашата комисия в Рио плюс 20. Така ли да говорим или след като изслушаме комисарката? Все ми едно кога ще бъде. Карханс Флоренц? Подкрепям колегата Лайнен. Аз мисля, че веднага трябва да говорим е, за това, защото комисията е част от ситуацията. Моето уважение, госпожо комисар, е, позволете ни да говорим веднага. Благодаря ви, господин председател. Аз също подкрепям искането на Илайнен, предлагам още сега да започнем дискусията, да видим какви са причините за взимането на това решение, какви ще бъдат последствията от него. Дали трябва да стигнем до извода, че Европейския парламент няма място в а, рамките на дискусиите на следващата срещна високо равнище за земята. Аз поне така разбирам нещата от е, това, което стана ясно срещу на координатор тази сутрин. Можем да говорим веднага по този въпрос, щом така желаете. Тази сутрин се проведе заседанието на координаторите и конференцията е, Рио Простванцев констатирахме, че е важна. Колегата Ян Гербранди беше наш докладчик е, на форума. Водим дискусия с националните парламенти. Поканихме ги в Брюксел, те участваха масово. Непрекъснато повтарях по време на дискусията, че Европейския парламент трябва да бъде взет предвид, защото ние сме законодателя, т.е. ще трябва да приложим в Европа множество закони и за това е важно да присъстваме в Рио. Тази сутрин Обясних на координаторите е, как е минала седмицата и е, какъв е бил нашия бюджет а именно е, факта, че разполагаме с фиксиран бюджет, хотелските цени са нараснали 10 пъти и достигат до над 1000 евро. Бяхме предвидели 10 000 евро така че разходите е, ще възлязат на 20 000 евро на човек. Е, всеки път, когато искахме да е, си резервираме хотел, Организаторите променяха условията. Трябваше да резервираме хотела за цяла седмица, а не само за дните, които сме там, така че на практика трябваше да наемаме празни стаи. Нямахме възможност да определяме сами условията и трябваше да наемем зала срещу 10 000 евро в едно мазе. Нямаше никаква възможност, никаква организационна възможност да ни дадат зала. А ние желахме да поканим гости, парламентаристи, представители на неправителствените организации. Сега имаше четири възможности. Първо, да изобщо да не ходим. Така казах аз, така смятаха и повечето координаторите. Е, някои казаха, че не трябва изобщо да ходим. Втората възможност беше да умножим бюджета по 10, да го надвишим, така да се каже, десетократно. Е, за целта трябваше да получим разрешение от председателския съвет. Организаторите обаче ни поставиха крайен срок до 5 май за плащане на хотелите, т.е. цялата тази сметка трябваше да бъде до тогава платена. Нямаше да имаме решение от председателския съвет за десетократно надвишение на бюджета, така че нямаше да успеем. Мнозинството в парламента обаче смята, че нямаме, не бива и не можем да отсъстваме от тази конференция. Това предложение се подкрепи от четири политически групи и предложението беше парламента да присъства в Рио поне представен от своя докладчик по темата, за да може той да представлява парламента и доклада, който сме приели. И в крайна сметка решихме, че ще ни представлява докладчика, колегата Гербранди. И че той ще бъде ръководител на делегацията, състояща се от един човек. Аз много съжалявам за това, което направих организаторите. Но проблема е в Рио, проблема е в организацията. Когато човек е поканил на гости целия свят, може да решава как да си посреща гостите, но а, ако надвишим многократно бюджета си, ще имаме проблем. В момента дебатираме в Комисията по контрол на бюджета и се опитваме да да видим кои са най-скъпите делегации, ние щяхме да попаднем не само в топ 10, но и в топ 5. Цялото това удоволствие щеше да ни струва 200 000 евро и заради това координаторите тази сутрин след изключително интензивен а, дебат а, аз знам, че много колеги се интересуват и с цялата си душа работят за тази конференция. Много надълго и на широко обсъдихме различните възможности и се обединихме около мнението, че ще изпратим колегата Гербранди, който е заместник-председател на комисията и беше докладчик по темата. Той ще участва в конференцията за ефективното използване на ресурсите и биоразнообразието. Така че така взехме това решение. Може да продължавате да обсъждате това решение. Разходите се качиха до небето. Ако комисията има друго предложение, нека да го чуем. Първо давам думата на Виторио Проди. Да, разбирам. А, не разбирам. Това беше проекто резолюция. Кац, Хайнц, Флоренс, Корин Лепаш, аз и още други колеги, Йолайнен и така нататък. Въобще множество колеги а, работиха по резолюцията, така че а, бихме могли просто да протестираме пред бразилското правителство, защо допуска да се случват такива неща. Е, предлагам или да отидем всички, или да не ходи никой. Следващия доклад. Е, следващия оратор ще бъде Йолайнен, е, Крис Дейвис, госпожа Меркис и Кархенс Флоренс. Йолайнен. Господин председател, аз съм съгласен с вас, че не трябва да а, харчим пари в този размер, най-вече за някакви стаи, които няма да ползваме. Така не може. Ако това е изнудване на е, хотелския картел в Рио, мисля, че трябва да го кажем на целия свят. Аз смятам, че трябва да дадем сигнал и да кажем Европейския парламент няма да дойде при тези условия, няма да дойдем. Другата альтернатива е, беше казана от Виторио да изпрати малка делегация на хората, които са участвали в разработката на резолюцията, един човек от политическа група. Не знам какво прави с хотелите. Е, е, останалите комитети, те пращат по 300 души. Е, е, какво става с хотелите? Очевидно някой не иска ние да отидем на конференцията. Аз не мога да разбера как няма да намерим 15 стаи за, за 3 дни в Рио. Ще трябва да резервираме е, стаи за цяла седмица. Аз, аз ако седна на компютъра си, ще намеря за 5 дни 15 стаи. Следващия оратор е Крис Дейвис. Съвсем накратко, господин председател, съгласен с вас, това е напълно неприемливо. Доколкото разбирам, въпросът е дали да изпратим един представител или да не изпращаме никого. Според мен аз нищо не мога да кажа, защото човек, който сте избрали, е представител на моята политическа група. Аз мога само да кажа, че според мен трябва да изпратим поне един представител на Европейския парламент. Ако той е член на най-голямата политическа група е НП, тогава съм съгласна но все пак смятам, че трябва да имаме поне един представител, иначе трябва да протестираме. Това е. Стейвес, данка, Юдит Меркис. Думата има Юдит Меркис. Най-напред. Съжалявам, че мисията на Европейския парламент беше отменена. И също така смятам, че напълнен скандален начинът, по който хотелите в Рио изглежда се опитват да спечелят цяло състояние от тази среща на високо равнище. Тази среща на високо равнище е посветена на климата, на справедливостта на световно равнище, за това как може да се преборим с бедността и изглежда, че Бразилия много добре знае как да използва ресурсите си, но като мога да кажа с две думи, че съм напълно съгласна с колегите. Или трябва всички да отидем, или никой да не отидем. Аз съм съгласна с Крис Дейвис, че трябва да бъдем представени, парламент, Европейски парламент трябва да бъде представен, но ние всъщност вече сме представени. Единият е представителят на председателя, а другият е представител на тази комисия. И ми се струва, че в контекст на строгост, която се намираме в момента, е неприемливо и напълно скандално да се плаща такива суми за една мисия. Председателят, нека ви поправя, не са двама представителите ни, заместник председателят на парламента Ани Подимата няма да участвам. Комитетът на регионите ще излъчи трима представители економическият и социален комитет си е намерил хотел и меко казано това не е нормален хотел. Юдит Меркис, Виторио Проди и други колеги казаха, че ще пътуваме или всички, или ще излъчим само един представител. Тоест, извинете, или всички ще пътуват, или никой. Колегата Пелие, Рихард Зебер и Карл Хайнц Флоренц. Е, Благодаря ви, господин председател. Съгласна с по-голямата част на направените вече коментари, особено с коментарите свързани с цената. Но има много сериозни притеснения по отношение на представянето ни. Първо говорите за един докладчик по резолюцията, но ние всъщност бяхме няколко докладчика. По позицията на Европейския парламент за Рио плюс 20. Няколко докладчика внесохме първоначално това предложение за резолюция още през месец април-май 2011 година, преди цяла една година вече. И всички бяхме представители на политическите си групи и като такива представихме нашите изменения и нашите идеи. Ето защо аз искам да представлявам мнението, визията на еколозите. Явно, че споделяме някои принципи, някои идеи, но има други, които за мен са още по-скъпи като представител на еколозите. И аз искам като представител на Европейския парламент да мога да представя тази визия на, еколо... на еколозите на срещата Рио плюс 20. Така че тук имаме сериозен проблем с представянето на Европейския парламент. Част от силата на този Европейски парламент е в разнообразието и мисля, че ще спечелим, ако представим това разнообразие на парламента на срещата в Рио. Отново повтарям, трудно мога да си представя, че парламента няма да бъде представен на срещата, за да представи своята визия. Освен това, всички ние продължихме да работим по този въпрос. Аз лично имах контакти с Бразилия и с а, други държави. Все още се обсъжда резолюцията на Европейския парламент. Това беше най-амбициозната позиция, която беше представена. И аз бих искала да сме достатъчно много като брой представители, за да можем да защитим тази позиция на срещата в Рио. Разбрахме вчера, че 4, дори 5 комисара ще присъстват в Рио. И се питам, преди една година вече приехме резолюцията си, приехме през ноември 2011 година. По-голямата част от представителите на националните парламенти са резервирали хотел още месец ноември миналата година. А аз се питам, как е възможно парламента да не се е ангажирал и да не е предприел необходимите мерки, за да гарантира своето присъствие на срещата в Рио. Така че бих искала да припомня и на комисията, и на комисарята, която е тук. Възможно ли е в рамките на представянето на Европейския съюз на срещата в Рио след един месец, не е ли възможно по някакъв начин да се намери вариант, с който да не пренатоварваме бюджета на Европейския парламент, но все пак да сме представени по справедлив начин ние, които трябва да защитим различните елементи от тази резолюция, която пак повтарям беше съставена съвместно от няколко докладчици. Вече цяла седмица прекалено много разговаряме по тази тема комисията има същия проблем и проблемът се дължи не на това, че не сме се осведомили своевременно, а защото постоянно домакинът ни си променя тактиката. Бих казал, че си я променя почти ежедневно. Би следвало да се запитаме дали това действително е гостоприемно. Разбирам вашия гняв, споделям го, аз самият също много се ядосах но при положение, че цените са се повишили десетократно, при положение, че Европа има тежки економически проблеми, как да обясним, че ще заплатим по 600 евро за стаи, които изобщо няма да използваме? Както каза Виторио Проди, ако ще протестираме, ако няма да отидем в Бразилия в знак на протест, то нека всички се обединим около този протест. Рихард Зебер. Господин председател, на моя дневен ред пише от 15 до 16.30 часа размяна на мнения с Кони Хедегор, член на комисията. Доколкото виждам, госпожа Хедегор вече е заела мястото си до вас на трибуната. Бих ви помолил да й дадете думата. В противен случай ще проявим неуважение към нея. Второ, вече много правилно отбелязахте, че днес дълго разисквахме тази тема на заседанието на координаторите. Аз подкрепям взетото на заседанието решение. Като се има предвид настоящата ситуация, трябва да отправим много и ясно послание. Ако има някой сред нас, които не разбират това, то те явно не разбират за какво става дума. Само една снимка на наш колега да се появи на плажа в Копа Кабана, направо можем да затворим парламента. 600 евро, да си И как ще обясним че ще платим по 600 евро за стаи, които изобщо няма да използваме? Как ще обясним, че ще отидем до Рио без изобщо да сме наели конферентна зала и така нататък? Господин Хербранди е автор на резолюция, която, доколкото разбираме, била подписана от редица колеги. И така предлагам следното. Или да излъчим като членове на делегацията петимата колеги, които са подписали декларацията, или само един колега, господин Хербранди. Но това са според мен единствените две альтернативи. Няма да приема каквото и да било друго предложение. Господин председател, вие подходихте правилно, информирахте ни, няма какво повече да направите. Нека си изпълняваме задачите на народни представители. Председателят. Явно парламентът си е извлякал съответните полуки от променилата се обстановка. Взето е решение Ани Подимата да не отпътува за Рио. Нека сега дадем думата на госпожа комисаря. Можем да обсъдим този въпрос и някой друг път, но преди това ще дам думата на Карл Хайнц Флоренц. Когато имаме проблеми, трябва да ги обсъждаме. Аз съм добре възпитан, не мисля, че проявяваме нелюбезност спрямо госпожа комисаря. Нека и покажем, че не се примиряваме с всичко. Ако аз можех да взема решението, нямаше да излъча делегация дори от един член. Нямаше да изпратя никого в Бразилия. От 2-3 години насам тук в парламента се сформира движение срещу подобни делегации. Бяхме свидетели на това в Дърбан, в Канкун, в Копенхаген. Винаги е имало някакви протести срещу излъчването на подобни делегации. Какво се прави в момента с делегацията в Съединените щати? Не се осигурява устен превод, не се излъчват заместници. Всичко в името на това да се приеме тази делегация. Но трябваше още по-рано да се задействаме. Не трябваше да се оставяме на комисията. Нека проявим зрялост най-накрая. Искаме да се наложим по тези въпроси. А онези, които трябва да организират пътуването, просто не могат да се наложат. Преди 20 години комисията просто ни се присмиваше. Ние представяхме някакви документи, които тя мяташе в кощето за буклук. Но през тези 20 години успяхме да разширим правомощията си, станахме по-силни и мисля, че ние сме онези, които биват пряко избирани, а не членовете на комисията. Ето защо трябва да отстояваме правата си. Нека се излъчват по-малко делегации, за които да не се осигурява устен превод, да не не се излъчват асистенти, които да ги придружават и така ще има възможност за излъчване на делегации. И освен това, нека не се оправдаваме постоянно. Ако сме някъде в чужбина и цял ден сме работили усилено, то защо вечерта да не отидем някъде да изпием по една бира? Аз самият ще отида в пътната агенция и ще настоявам най-категорично да се погрижат за това пътуване. Юта Халк, казва председателят, и нека приключим това разискване, за да дадем думата на госпожа комисаря. Юта Халк. Изобщо не исках да вземам думата по въпроса за Рио, само искам да подкрепя Карл Хайнц, който каза, че в парламента се сформира едно движение, което все повече урязва правата на депутатите, когато реализирането на това, тези права е свързано с разходването на някакви средства. И всички присъстващи тук в залата трябва да си вземат полука, да говорят със своите политически групи, да обсъдят позицията на Комисията по бюджетен контрол – всяка година тя е една и съща и всяка година за тази позиция се сформира мнозинство. Всички политически групи много спешно трябва да осъзнаят за какво става дума тук. В противен случай през идните години ще трябва да приемем нулев бюджет. Дори може би ще бъде изискано от нас ние да финансираме бюджета си, от джоба си. Много ви моля, вижте какво се прави в Комисията по бюджетен контрол. Аз не членувам в тази комисия, така че спокойно можете да ми кажете, много ти е лесно на теб да се изказваш по този начин. Но всички ние ежедневно работим с бюджета и бюджетните въпроси пряко ни засягат. Критон. Три пъти съм членувал в такива делегации, два пъти платих за пътуванията от джоба си и веднъж бях официален член. Според мен е много важно да присъстват представители на парламента. Много е важно парламентът да внесе своя принос. В крайна сметка нашата делегация няма да отпътува до Бразилия за удоволствие. Тя ще присъства там за да изрази становището на парламента. Не виждам господин Гербранди тук в залата. Не знам дали ще бъде излъчена делегация, в която да членува само той, или ще отпътуват петима души. При всички положения, подобни пътувания трябва да се организират своевременно, когато и билетите, и хотелите са по-ефтини трябва да се осигури възможно най-нисък бюджет. Трябва да се гарантират възможно най-низки разходи. Но ако парламентът не излъчи свои представители този път, няма да може да отстои и позицията си, с което ще я отслаби. Председателят, подробно разискахме този въпрос. Отбелязах си какво каза колегата Карл Хайнц Флоренц, а именно, че постоянно се сблъскваме с този проблем. Той е симптоматичен. Ще се опитам да вляза във връзка с комисар Шефкович и с председателския съвет. Съгласно договора от Лисабон, правомощията ни се разшириха, обхващат с 140 области повече. Координаторите взеха решение, което не мога просто е така да отменя. Трябва да се съобразим с него, но си отбелязвам и вашата критика. Мога да ви уверя, че ще продължим да обсъждаме този въпрос. Аз предложих няколко варианта, включително и да бъде излъчена делегация от 8 членове. Мнозинството се обедини около варианта делегация с един член. Постоянно мога да ви уверя, ще работя за това да се внесе някакъв ред. Не бива да се оставяме на случайността. Не бива да оставяме на случайността решенията за това кога и къде да бъде изпратена наша делегация. А вината за неимоверното нарастване на разходите за това пътуване е у нашите домакини в случая. С това приключваме разискванията. Добре дошла на Кони в Европейския парламент. Наистина беше необходимо да обсъдим всичко това още веднъж до край, защото е част от текущата ни работа. Бих казал, че сега трябва да дадем думата на госпожа комисаря. Само искам да помогна. Не се тревожете. Не е ясно сега. Ще излъчим ли делегация? с един член или никой няма да ни представлява. Аз съм за това да не излъчваме делегация. Мога само да се позова на решението, което взеха координаторите днес сутринта, казва председателят. Те взеха решение да бъде изпратена делегация от един член. Това решение бе предадено в писмена форма на съответните органи, в това число и на бюрото. Такива указания ми бяха дадени. Аз мога само да ви уведомя за решението на координаторите. Ако имате някакви възражения, ще трябва отново да свикаме заседание на координаторите. Аз не мога сега спонтанно да взема окончателно решение. Йолайнен, вие сте бивш председател на тази комисия, но това не означава, че сте по-информиран от мен. Линда. Искам да направя предложение. Координаторите тази сутрин взех решение без да са изслушали колегите. Сега координаторите знаят какво мислят колегите след което ще, е, ще свържем с вас, ние координаторите, и ще видим дали ще ходи един или е, никой няма да ходи един, или никой. Мисля, че това е избора, който имаме. Ще ви кажем до 5 часа днес. Можем да сундираме мнението, но от тази сутрин имам решение от заседанието на е, координаторите, решение, което преведох в изпълнение, защото това е решението взето от координаторите с голямо мнозинство. Можем да отворим още веднъж е, въпроса, но беше казано, че президиума на парламента няма да ходи на конференцията. Те така обсъдиха и така решиха. Линда ти беше тази сутрин, присъства на дебата. Е, така че до 5 часа, ако искате, може да сундираме кой ще ходи и кой няма да ходи. Имаме решение на заседание на координаторите. Ако искаме да го променим, трябва да свикаме ново заседание на координаторите. Сега нека да преминем към дневния ред, защото ще ни остане само половин час за разговор с е, комисар. Бих искал да говорим по темите, по които имаме да говорим с нея, защото те са важни и предстоят важни изменения, които а, е, а, е, ни засягат. Трети опит да дам думата на Кони Хедегор. Здравейте, добре дошла в нашата комисия. А, имахме много инициативи, доклад на Крис Девис, пътната карта за нисковъглеродната економика. Имаме проблеми проблеми в самата сърцевина на европейската политика за опазване на климата, свързани с въглеродните а, емисии системата за търговия с е, емисии. Е, казват ни, че 30 евро е критично, критичната сума, при която може да работи схемата. В момента сме на 6-7 евро Наблюдаваме интересно развитие, включително и миналата седмица на срещата на министрите на околната среда. По тези въпроси ви давам думата и ви благодаря за това, че дойдохте. Добре дошла на Кони Хелегор. Добре дошъл, господин председател. Позволете ми само 50 секунди да отнема и да се включа в дискусията от преди малко. Много от вас казаха, че комисията ще прати 5 или 7 комисаря. Ние сме изправени пред същите проблеми, пред които сте изправени и вие. Аз а, самата смятам, че не можем да отидем 5 плюс 5 само за 3 а, нощи. А, Мисля, че ще бъде интересно за всички да чуят за дискусията, която водите, защото а, вече проблема е повдигнат пред Бразилия, други делегации също го направят. Господин председател, ще се опитам да бъда съвсем кратка, защото е, сега ще държа един монолог. Първо искам да кажа няколко думи за това как, е, къде се намираме в международните преговори. Ще бъда изключително кратка. Две седмици преди изтичане на крайния срок Европа успя миналата седмица е, Действаме според решенията в Дърбан. Много бях доволна минута седмица, че е, е, успяхме да получим кворум от Европа 27 за 30%. Мисля, че това е много важен сигнал за нашите международни партньори. Много неща трябва да направим на международната сцена и очевидно едно от нещата, от които още имаме нужда е да изработим обща европейска позиция, която да бъде ясна и да може да се използва. Онези от вас, които бяха в Дърбан, знаят, че ще бъде добре преди следващата конференция по климата да решим тези проблеми помежду си в Катар можем заедно с следващото председателство да имаме план за работа, така че до 2050 година имаме международни споразумения и да калкулираме назад какво ще трябва да правим преди 2015 година, за да можем да довършим преговорите до 2015 година. На 7 и на 8 май в Брюксел сме поканили някои от нашите добри приятели от ЛДС е, е и други амбициозни държави, за да водят дискусия на кръглата маса след е, Дърбан и по пътя към Доха, по какъв начин да е, изработим общата позиция. Това ще бъде на първия ден. Втория ден ще бъде посветен на Рио плюс 20, защото а, е, си, а, партньорствата, които а, сключихме в Дърбан и след а, тях, ще са ни от полза в Рио през юни можем да ги използваме. Това е положението по отношение на международните преговори. Ако ви интересува, може да задавате въпроси, ще ви дам подробности. Е, що се отнася до вътрешните ни е, е, проблеми, председателя вашия каза за срещата на министрите на околната среда обсъдихме схемата за търговия с а, а, емисии. А, беше укоръжително да чуем от всички страни членки, че схемата за търговия с емисия е и трябва да остане гръбнака на европейската политика по климата. И смятам, че това беше много добре. Беше ясно също така, че това, което се опитваме да направим в краткосрочен план, трябва да се опитваме да го направим и в дългосрочен план. Обявих, че от страна на комисията ние ще направим преглед на схемата за търговия с емисии и ще представим този преглед през 2013 година. Няма да стане през тази година, защото ни остават още само месеци. Също така може да мислим и за а, търговете за публична разпродажба на квоти. Не знам дали ще бъде добре, ако имаме наводнен пазар с а, такива квоти. Но нека да имаме готово предложение, за да може решението да бъде взето преди края на тази година. Това планираме в а, краткосрочен план. Ако желаем да направим нещо с ниската цена на квотите, трябва да си заложим по-висока цен, е, цен, цена. Трябва този проблем да се обсъди с министрите, за да може да се, раз... да, да се разбере защо трябва да се намесим на е, пазара. И другото е в светлината на преговорите по директивата за енергийна ефективност. Искам да благодаря на парламента за ясния сигнал, който дадохте на 15 май. Март, извинете, ви, гласувахте за ниско въглеродната пътна карта и това беше много добре за всичко, което се случва в Европа. За да бъда кратка, ще кажа няколко думи за а, авиацията. Бих искала да благодаря за подкрепата от страна на парламента, е, подкрепа, която ни оказахте с гласуването през е, март, защото много страните членки не харесват законодателството, което е, изработваме. И в момента се полагат много усилия и се опитваме да видим дали не можем да намерим някакъв международен подход. А, про... Страните е, от бившия Съветски съюз и Русия също желаят да има глобална система, глобално споразумение. През последните месеци се взе решение, че трябва да се анализират по-добре е пазарните механизм. Надяваме се до съвета по екология през юни да имаме някаква идея за това дали може да постигне международно споразумение или не. Двама души имаме постоянно изпратени от моята, постоянно определени от моята дирекция Move, които работят по въпроса. Искам да спомена многогодишната финансова рамка. Тя е много важна за тях. Цялата а, идея за това въпросите про климата да проникнат във всички политики а, е добра и мисля, че комисията смята, че енергийната ефективност да бъде тема в всички транспортни проекти и изобщо навсякъде, защото по този начин ще имаме една по-голяма добавена стоеност за европейските накопаци, за европейските граждани. Много, Напълно е ясно, че много правителства предпочитат думата гъвкавост пред всичко останали. Гъвкавост много често означава просто ни пратете парите и ние не знаем какво да правим в тази ситуация, особено в тази изключително крехка економическа ситуация в Европа. когато Европа отделя средства за тези неща, тя не ги изхвърля на улицата, а ги инвестира в подобряване на средата, създаване на работни места сега и за в бъдеще. Трябва да знаете също така, че по-рано тази година комисията прие предложение по ЛУЛУЦЕФ и парниковите газове в сектора на селското стопанство и горското стопанство за в бъдеще можем да започнем да се движим и към по-високи цели, но в момента това е, е, са предварителните елементи, които са ни необходими да въведем в селското и горското стопанство, за да можем да постигнем целите си. Тази година преди лятната вакансия смятаме да излезем с предложение за регламент за автомобилите 95 грама до 2020 година. След това ще подготвим целта за периода след 2020 година. Е, подготвяме и прегледа на така наречения F-газ. А, и също така регламент е, за парниковите газове до е, началото на есента, така че да можем да постигнем международно споразумение по, за F-газовете. Комисията подготвя и регламент за а, морското дело в момента извършваме подготвителните работи за това и накрая подготвяме европейска стратегия за адаптиране. Не знам дали сте погледнали така наречения Climate Adapt. Това е един инструмент на нашата интернет страница и той е много важен инструмент за регионите и градовете. Доста неща са в подготовка, но основната дискусия ще бъде за това какво ще стане с политиката на за климата след 2020 година, също така и за енергийната пътна карта до 2050 година и също така за директивата за енергийна ефективност. Надявам се нещата да не бъдат разводнени твърде много, защото иначе ще бъде жалко, тъй като можем да създадем работни места в Европа и трябва да ги създадем сега. Благодаря ти, Кони, за уводните думи. Сега а, ще следваме нашата процедура. Първо ще дам думата на координаторите на всяка. А, първо дам думата на Рихард Зебер. Ах, ви, комисарин Хедегард, Благодаря, господин председател. Благодаря на комисар Хедегор за прегледа на работата и Радвам се, че най-вече по отношение на флуор, хлор, въглеводородите, най-накрая ще представи комисията дългоочакваното си законодателно предложение по отношение на така наречения черен въглерод също се планират допълнителни инициативи. Знаем, че това е едно от предизвикателствата в областта на политиката по отношение на климата. Имам въпрос във връзка с международните преговори какви промени има в рамките на преговорите с нашите големи партньори Китай и Съединените щати, съдейки по това, което се докладва в международните медии, Съединените щати явно категорично отстояват позицията си. Моето впечатление е също, че и Китай не отстъпва. Във връзка с прехвърлянето на квоти към следващ период на търгуване, деловите среди са особено загрижени, че може да се прибегне към подобно прехвърляне, като се има предвид ниската цена на квотите. Какво е становището на комисията? Ще внесе ли тя някакви промени в схемата за търговия с емисии до 2020 година или нещата ще си останат по-старому? И един последен коментар. Много често в областта на политиката по отношение на климата се поемат ангажименти само на думи особено като имам предвид изказванията на комисаря, отговарящ по промишлеността, не оставам с впечатлението, че комисията се обединява около една политика в областта на климата. Благодаря ви, госпожо комисар, че сте сред нас и ще проявите търпение към нашата комисия. Знаете, че се ползвате с нашата подкрепа за всички усилия за подобряване на схемата за търговия с емисии. Знаете, че се възползвате от нашата подкрепа, за разлика от подкрепата на министрите, които понякога казват, че ви подкрепят, но след което се прибират в държавите си и не правят нищо на национално равнище. Но това е инструмент, с който разполагаме и трябва да предприемам някакви мерки. Трябва да се опитаме, трябва да реагираме бързо преди 2013 година, когато ще започнат публичните разпродажби на квоти. Така че трябва да продължаваме дори понякога процесът е от политическа гледна точка. Разбирам, че продължават дискусиите по различни въпроси, сред които и въпроса за катралините пясъци. Знам, че много от, вашите, че много от министрите в крайна сметка отстъпват пред страни, като например Канада. И трябва да кажем, че че все пак <laughs> Наближаваме 2020 година, пакета приехме преди 4 години, едва сега започваме с схемата за търговия на емисии. И ако искаме да продължим работата по автомобилите и по други досиета, ще трябва да ускорим процеса, ако искаме да постигнем целите за 2020 година. Разбираме, че има колеги, които имат, съмне, които не, имат резерви към мерките, които предприемаме, но вече не сме през 2008 година. И ако искаме да постигнем целите за 2020 година, трябва да положим сериозни усилия. Това ще се опитаме да направим ние в нашата комисия и ще се опитаме да ги подкрепим доколкото ни е възможно председателя. Да благодаря Линда. Права си, че 2020 година наблизава. Сега думата има Крис Дейвис за либералите. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви, че, че толкова много въпроси в тъпителните думи. Имам три коментари. Може би забелязвате, че Bloomberg публикуваха ново изследване за инвестиционните разходи за постигане на намалени с 30% до 2020 година. Те ги четиха между 7 и 9 евро на човека, което на практика е много ниска цена. Това са няколко чаши кафе годишно. Аз лично не плащам по толкова за едно кафе, но това се твърди в изследването. Най-интересното обаче, е, според мен, е фактът, че в някои източноевропейски държави и Белгия, в крайна сметка ще платят по-малко, ако се опитат да постигнат по-амбициозната цел от 300%, вместо да се опитват да постигнат 20%, защото всъщност цената на квотите ще се, увели... на квотите ще се увеличи. По този начин те ще могат да спечелят пари на практика от продажбата на тези квоти. Второ, искам да повдигна въпроса за улавянето и съхраняване на въглерода, почти никой не го повдига. Но изпълнителен директор на Международната агенция по енергетиката вчера каза, че има опасност от увеличаване на температурата на, свет... на световно равнище с 6 градуса до края на века, ако не, постигн... ако не направим някакви сериозни изменения. Предвиждат се увеличаване с около 40 нови централи. От 2020 година ние тук не правим всъщност нищо за складирането на въглерод. Обещавахме огром, огромни средства за инвестиции за бъдеще. Сега се говори за милиард и половина за складирането на въглерод и малко повече за възобновяемите енергийни източници. Но дали ви харесва или не, складирането и улавянето на улавянето с на въглерод е важен елемент и трябва да работим и по него. И нека относно автомобилите, мисля, че през последните няколко години имаше наистина забележителен напредък от страна на индустрията, намаляване с 20% на въглеродният диоксид. И съжалявам от това, което се чува, че амбициите на законодателя не са по-високи, защото инженерите всъщност постигат забележителни успехи и мисля, че можем и ние да бъдем по-амбициозни. Вярвам също така, че трябва да се приема някакво законодателство по отношение на а, полеките на микробусите и другите подобни превозни средства. Те в момента хачат между 2 и 3 грама въглерод на километър. Трябва обаче да има значително намаляване в тези количества. за около 95 кг на километър, така ще ви помоля за някакъв отговор. Now благодаря думата има Бас Айкхарт за зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожа комисар, за търпението, което, на което демонстрирахте преди да започнем да обсъждаме въпроса. Първо по схемата за търговия с емисиите. Преди миналата седмица много се говореше за отлагането и дори имаше обсъждания за пълна отмяна на схемата. Сега обаче говорим по-скоро за промяна на графика, свързан с търговите за публичния продажба на квоти. Това е нещо различно. Ако говорим за това, тогава изобщо не може да се говори за по-късна отмяна на схемата. Може да се говори за преразглеждане, но все пак въпросът е какво ще се случи с, а, за бъдеще. И много пазарни органи ми се казва, че промяна само в профила на търговете за публични разпродажби няма да променят общата същност на схемата. Така че въпросът ми е какво точно се случва за бъдеще с схемата. Вторият ми въпрос е свързан с схемата за продажна търговия и авиацията. Чуват се слухове от а, Китай, там се работи за някакъв форма на налагане на такси за авиационния сектор в Китай. Въпросът ни е дали смяташ, че това е някаква еквивалентна мярка и дали това може по някакъв начин да повлияе на схемата за търговия с емисии, авиацията и преговорите с Китай по-кратко. На трето място автомобилите и въглеродният диоксид. Един от основните проблеми е свързан с етикетирането. Потребителите трябва да знаят какви автомобили се купуват преди две години вие, самите, вие самата твърдяхте, че за потребителите е важно да знаят какъв автомобил се купуват. А знаем обаче, че има много силна лобистка дейност против предоставянето на тази информация на потребителите. И накрая да заключа с а, Рио плюс 20. В Дърбан основният успех на Европейския съюз беше, че можеше да се основава на, на съюза си, с Африканския съюз и други страни. Какво ще направим, за да продължим да изграждаме това сътрудничество, това партньорство и в Рио плюс 20? Благодаря ви. Благодаря, Пас. Приключихме с координаторите на политическите групи. Сега думата има отново комисария. Благодаря, първо ще отговоря на Рихард Зебер. Фейзинг даун или фейзинг аут на хлорифлорните газове. Мисля, че ако говорим за фейзинг аут, т.е. за пълно премахване, то тогава трябва да сме сигурни, че има налични устойчиви альтернативи. А това на практика ще бъде по-бавен напред, колкото ако на стратегия на фейзинг аут, на фейзинг даун, извинете. Така че за момента разглеждаме една фейзинг даун стратегия, защото по този начин може да започнем незабавно. Няма нужда да изчакваме да се появят някакви подходящи заместители. Ето защо смятаме, че най-подходящо от гледна точка на опасното на околната среда ще бъде да приложим на стратегия на фейзинг даун, а не на фейзинг аут. Едните от вас зададоха въпроси, свързани с, с сектора на възхоплаването и авиацията. Има и някаква нова инициатива миналата седмица, обявена в Китай. Китайското като министерство публикува на вебсайта си някаква нов, някакъв нов данък или такса за летищата. Сега се твърди, че разходите събрани чрез тази такса ще се използват за някакви действия в областта на климата. Ето защо поискахме от делегацията ни в Пекин да видим дали това са еквивалентни на мерки на мерките, които ние взехме може би не са, те първо започваме да разглеждаме този въпрос. Не сме сигурни, че всички тези средства, събрани с таксата, ще се използват за действия в областта на климата. Бих попита, има ли някакво развитие в Съединените щати? Мога да отговоря, че има воля за водене на диалог и воля да не се влушават допълнително нещата. Преди два дни аз се срещнах с отговарящия за това секретар. А, така че мога да видя, че има диалог. В момента първо се на нивото на Международната организация по гражданска авиация. Повтарят същите неща, които се говорят от 97-ма година насам. Така че очевидно, че няма да успеем да постигнем споразумение в рамките на тази международна организация. И ето защо търсим други възможности с различните страни. Мисля, че вчера или онзи ден беше публикувано интервю в Rolling Stone с, с президентът Обама, като той обърна внимание и на въпроса на, сек... на областта на климата и че трябва да се предприемат повече мерки в тази област. Аз съм напълно съгласен с него но трябва да видим дали изобщо ще има повече мерки, защото това, което ние правим в областта на авиацията е един разумен път напред, но естествено, ако получи, ако успеем да постигнем споразумение в рамките на Международната организация по гражданска авиация, ще сме повече щастливи, но и ние, и службата за външна дейност полагат много усилия, за да обясним на партньорите си какъв е залога и се надявам, че нашите доводи срещат се повече разбиране. Споменахте прехвърлянето към бъдещи периоди на квотите. Защото не обсъждаме само това прехвърляне, а защо разглеждаме и въпроса за профилите на търговете за, с емисии? Отговорът е, защото е много по-просто. По-просто, е, отколкото да започне да се преразглежда директивата и да се изменят нейните разпоредби. Когато разкажем въпроса с търговете, може да предоставим нещо, може всъщност да предоставим, да намерим решение, за което не се изисква решение с единодушие. Това е възможно най-бързият и ефикасен начин за взимане на решение. Ето защо това не означава, че сме изоставили другите възможни писти. Имахме много дълга, но и много конструктивна дискусия миналата седмица. И на много държави членки вече им е ясно, че дискусията за бъдещето след 2020 година става все по-важна и приветствам всички ви да посетите веб страницата на датското председателство. Там има четири видео интервюта на генерални директори на Елстъм и на други компании, както и на генерален директор на Business Europe. И всички те в своите видео изказване се обръщат към министрите, заявявайки, че трябва да се съсочим към 2300 година. За нас Финдуска 2013, 2300 година, извинете, сякаш е утре. Имаме нужда от възможност за предвиждане на по-дългосрочен план. Затова смятам, че това е важно. Всички знаем, че с пътната карта за нисковъглеродна економика се появяват предизвикателства не ми се струва нормално с това, че все повече държави членки започват да си дават сметка, защо и промишлеността иска от нас да започнем да гледаме за периода след 2020 година. Ще се появят, разбира се, и други дискусии. Надявам се това да стане, когато директивата за когато стане ясно бъдеще на директивата за енергийна ефективност. Ще разберем и каква е позицията на комисията и ще продължим с дискусиите за прехвърлянето към следващия период на квотите. Знаем колко е трудно това за държавите членки, знаем колко е трудно това и в рамките на директивата за енергийна ефективност, но това все пак е възможност да проведем тази дискусия и установихме, че много държави членки се движат в същата насока. Зададохте и въпроса за атмосферата в комисията, промишлеността и тъй нататък, мога да ви уверя, че в комисията сме напълно наясно, че политиката в областта на климата, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници се възприемат като един от основните фактори за създаване на нови работни места в Европа, в един период, в който толкова много се нуждаем от тях. Може би се чули, че в едно съвместно изказване от миналата седмица установихме три отрасла, в които може да има значително създаване на работни места до 2020 година и това е здравеопазването, информационните и комуникационни технологии и зелените економически растеж. Там се предвиждат различни, области, различни области, като енергийната ефективност, отновяемите енергийни източници. И мога да ви че комисията като колегиум, напълно си, като колеж, извинете, напълно си разбира колко напълно разбира колко много възможности има създаване на работни места в този област. За това е отразено и в бюджета за иновации, предвиден от а, комисията. По отношение на помишлеността, положението е доста по-разнообразно, но в някои организации на промишлеността има много оживени дискусии. Тези хора си дават сметка, че се губят работни места в много промишлености и много отрасли в Европа. Едновременно с това стана ясно, че работните места, свързани с екологосъобразната економика, се оказаха едни от най-устойчивите в Европа. Знаем какво се случи в периода 2008-2010 година и председателят Барозо предостави факти в тази насока на държавните правителствени ръководители в края на миналата година. Съгласна съм с казаното от вас за момента. Не е достатъчно само да говорим за политиката по отношение на климата. Необходими са ни конкретни политически решения. Знаем колко е трудно да, обсъ... да убедим държавите членки във всичко това и докато не успеем да убедим всички министри, се опитваме един вид да, да ги убедим чрез една изчерпателна оценка на въздействието, за да ни покажем, че това предложение наистина е много разумно. Това е позицията на комисията. За Крис, да, видях изследването на Бумбаринг, видях техните изчисления и мисля, че когато министрите ще обсъдят схемата за търговия си мисли, това ще бъде съвсем ясно. Някои от министрите на екологията в Европа зависят от а, а, доходите от продажбата на квоти. Така че ми се струва, че все повече а, си давам, все повече, всички всъщност си дават сметка за това колко е важни са тези приходи. По отношение на времето и съхраняването на въглерода, мога само да отбележа, че си прав. Предвижда по-малко средства, отколкото можеха да се отделят, ако цените на квотите бяха по-високи. Но в момента имаме нужда всички държави членки бързо да определят своите приоритети, да изберат приоритетните за тях проекти, И е важно всички държави, членки, които могат да имат проекти в областта на лавенето и съхраняването на въглерод да се обединят и да, са, да, да организират съвместни проекти. Правя сте, че това не е единствено технология, но това е технология, в която трябва да се инвестира. Относно автомобилите, съгласна съм с стоностите, които ти изреди за целта от 180 грама, но е вярно, че производителите в областта на автомобилостроенето вече се покрили до 2020 година изискването за 180 грама, затова може би е добре да преминем направо към изискване от 95 грама. След което да започнем да обмисляме какво ще се случи след 2020 година. Това е подхода ни на два етапа в тази област. Ма знаете въпрос за авиацията отново. Да, в момента се работи по една инициатива за лейбелинг и етикетиране. И от две години се занимавам с въпроси. Все още не мога да разбера защо той е толкова противоречив, но знам, че е много важно да има инициативи на равнището на Европейския съюз, които да имат смисъл за гражданите ни. По този начин ще покажем защо нашите решения са разумни и не не разбирам как, защото тази инициатива е толкова противоречива. И накрая тук ще продължа обсъждания с колегите. Въпроса за най- най-бедните развиващи се страни ще продължим обсъжданията. до 9 май мисля, че ще се стане ясно. мисля, че ще има поне няколко области, в които ще можем да работим заедно с най-бедните развиващи се страни. по отношение на конференцията Рио плюс 20. Мисля, че в дневния ред на Рио ще се обсъждат прекалено много неща и няма как да сме съгласни по всички, но все пак ще има конкретни въпроси, по които ще можем да се обединим и това ще промени цялата динамика на преговорите в Рио. Much, Connie, Председателя, благодаря за отговорите ви на първия кръг от въпроси. Казахте, че трябва да си тръгнете в И-15. Ще имате ли възможност да отговорите на още един кръг от въпроси? Карл Хайнц Флоренс, Лайнен, Критон Арсенис, Юдит Меркис, колегата Йоргенсен и господин Проди искат да ви зададат въпроси. Няма да имам време да отговоря на всички, казва комисар Хедегор. Председателят, ще започнем с Йо. Моля те бъди кратък. Моля останалите да бъдат кратки, за да могат всички да си зададат въпросите. Йолайнен. Имам усещането, че сме свидетели на възраждане на изкопаемите енергоносители, съдейки по мащабите, в които се добиват нефт, шистов газ и други подобни горива. Методът на фрекинга в Съединените щати и в други страни се разпространява бързо и в големи мащаби. Въпрос свързан с Полша. Какво можем да направим, за да помогнем на Полша да се откаже от блокиращото си становище? Критон. Съвсем кратък ще бъда в Дърбан. Казахме, че ще поемем ангажимент, ако разполагаме с пътна карта. Ангажимент за следващ период по протокола от Киото. Поехме политически ангажимент, но нямаме пътна карта. Европейският съюз готов ли е да поеме ангажимент да внесе изменения в протокола от Киото в Катар? Какво е развитието до момента? Има ли оплаквания от страна на нашите партньори, например на най-слабо развитите страни, за това, че не работим по ангажиментите си? Госпожа Галдини, нека да се върнем на схемата за търговия с емисии. В каква посока отива комисията? Не стана съвсем ясно. Дали става дума за това да се замразяват квоти? Какво ще правим? Какво ще стане с тях? Но най-вече имам следния въпрос. Какво трябва да стане с целия производствен сектор в Европа? Да, Тоест да не позволим предприятията да напускат Европа заради въглеродните емисии. Следващия оратор. Госпожа Меркес. свободни разрешителни за производство на електричество в някои държави, особено в Полша. Един представител а, на комисията поиска да а, достъп до а, тази кандидатура и Искам да ви попитам, кога ще можем да разгледаме тези е, заявления и кога обществеността ще може да го направи? И е, още един конкретен въпрос за въглеродната неутралност. Въглеродната неутралност на биомасата в момента не се прави разлика между а, остатъчна дървесина и по-устойчива биомаса. Комисията ще промени ли това? Благодаря, Юдит. Виторио Проди има думата. Кратко, Виторио, Кубич. Благодаря, госпожо комисар. Доколко е вероятно Съединените щати да ратифицират протокол от Киото според вас? Аз мятам, че вероятността е доста малка. И още един въпрос. Може ли да се стремим към споразумение, за да получим някаква допирна точка между нашата програма и програмата на Съединените щати. Освен това, Китай взе решение би ли могло да се е, потърси общ елемент, който да може да се обедини с схемата за търговия с емисии? Съжалявам, но ще трябва да бъда съвсем кратка. Много различни е, органи участват в това, за което питате. Въпросът е дали адекватно европейското законодателство или дали не трябва да има нещо друго специално за шистовия ганс. Е, що се отнася до Полша, аз смятам, че Полша иска да се движи напред в посока към енергийна ефективност, защото те внасят не само газ от Русия, а и големи количества въглища. Доста често хората забравят, но точно такова е положението в Полша. Така че в Полша се засилва осъзнаването на факта колко е важна енергийната ефективност и Полша насърчава дейностите за постигане на енергийна ефективност все повече. Миналата седмица имахме много конструктивна среща по тези въпроси. Полша подкрепа схемата за търговия с емисии много активно, така че нека да не провеличаваме предизвикателствата. Към Критон Арсени за протокол от Киото Има компромис и по отношение на двете. Мисля, че слабо развиващите се страни а, има вероятност да а, подпишат, но трябва да се намери баланс но трябва да продължим да упражняваме натиск върху другите държави, за да могат и те да покажат резултата. Госпожа Галдини, на вашия въпрос. Мисля, че трябва да а, изработим документ с тези различни възможности, защото въпросът е технически е сложен. Ние няма да замразяваме квоти, Но през 2013-2014 година ще е, бъдат пуснати на пазара толкова много квоти. Аз се чудя дали това е добър профил, може би е по-добре е, в предишните години да се пуснат по-малки количества квоти. Освен това, фирмите могат да депозират своите квоти в банките, да ги прехвърлят към следващия период, докато изчакат края на кризата и производството отново тръгне или се нормализира. Но заради тази система на прехвърляне не може да разчитате на, на тези квоти. Така че това са една част от предизвикателствата, които очакваме. Защото а, иначе съществува опасност от наводняване на пазара с квоти, което ще а, намали цената трябва да обсъдим подробностите с страните членки. За момента анализираме различните възможности. Е, госпожо Мерки, за биомасата имаме критерии за устойчивост. Те са разработени в е, Генерална дирекция енергия. Е, също така имаме предложението Лулусев за по-устойчивото използване на биомасата. С какво е? Безпла... по отношение на безплатните квоти, ние страните членки да публикуват кои са техните безплатни квоти. зависи от а, е, е, страната членка дали ще публикува тази информация, макар че ние ги насърчихме да го направят. Господин Проди, аз смятам, че отговор на вашия първи въпрос е не за присъединяването към а, Киото, но ще видим какво ще стане с следващия а, режим, за да може да се присъединят към нас до Дърбан. Съжалявам, че трябва да тръгвам. Ако закъснея, това ще се отрази много лошо на европейската политика за климата. Председателя, благодаря Кони. Впечатлени сме, вие участвате в едно маратонско бягане с неизчерпаема енергия. Борите се за европейската политика за климата по най-добрия, най-активния начин. Имате пълната ни подкрепа за предстоящите инициатива. Схемата за търговия с емисиите е, е, е стеснението, през което трябва да мине нашата политика за климата. Благодаря. Извинявай за закъснението. jetzt geht's weiter in, in... Председателят. Продължаваме по-нататък с дневния ред. Точка 24. Изпълнение на тематичната стратегия за опазване на почвите и текущи дейности. Предлагам да процедираме последния начин – първо ще дадем думата на комисията и след това ще пристъпим към дискусия. Комисията има думата. Good afternoon, Mr. Chairman. Добър ден, господин председател. Ръководителят на моята дирекция също трябваше да е тук, но го няма. Мога да започна и аз. Благодаря ви за възможността да представя доклада за изпълнението на тематичната стратегия за опазване на почвите. Тя бе приета преди 5 години. В настоящия доклад комисията цели да представи най-новите инициативи в тази област и да очертае напредъка или липсата на такъв в изпълнението на стратегията Докладът ни е придружен от технически доклад, изготвен от съвместния научно-изследователски център на комисията. Това е доклад за състоянието на почвите в Европа и се основава на данни от европейските държави, доколкото разполагаме с такива. Изгубим поземлени ресурси в много голям размер в следствие от изграждането на инфраструктура и развитието на градовете. Според нашата прогноза, нашата прогнозна оценка, извинете, всеки ден около 270 хиляди субекти губят поземлени ресурси. Това възлиза на 1000 квадратни километра годишно. С други думи, на всеки 10 години се губят поземлени ресурси, които възлизат на територията на Кипър. За сравнение, също на всеки 10 години се губят поземлени ресурси с размер съответстващ на размера на обработваемите площи в Холандия. Има проблем и с ерозията на почвите. 1,3 милиона квадратни километра поземлен ресурс в Европа са засегнати от ерозия. 20% от тях са засегнати в степен над устойчивата. Лошите напоителни практики също се отразяват неблагоприятно върху почвата. Това е голям проблем, като се има предвид, че на почвите се пада една четвърт от биологичното разнообразие в света. Според нашите оценки, около 3 милиона обекта в Европейския съюз са замърсени. 350 хиляди от тях са източник на сериозна заплаха за човешкото здраве. Всички тези проблеми намаляват капацитета ни за производство на храни. Съгласно разчетите на комисията, деградацията на почвите ни вменява разходи в размер от 38 милиарда евро годишно. Само в Обединеното кралство – разходите вследствие от деградацията на почвите възлизат на 53 милиона годишно. Както виждате, проблемът е не само екологичен, но и финансов. Финансов проблем за цялото общество. За съжаление, настоящите резултати не са много по-различни от резултатите от преди няколко години, от преди 5 години. Тези отрицателни резултати преди 5 години бяха и повод за изготвянето на тематичната стратегия за опазване на почвите. През 2007 година тази стратегия бе приета на първо четене от съвета. В момента си сътрудничим активно с съвета, така че да преодолеем блокиращото мълцинство там. Работи се в повишаването на осведомеността, активизирането на научно-изследователската дейност, обвързването с други политики. Съвсем кратко ще се спра върху мерките, предприяти от комисията до момента за отчитане на опазването на почвите в други области на политика. Така, например, в реформата на ОСП се предлага въвеждането на стандарт за защита на органичните ресурси с цел опазване на влажните зони Категорично се обявяваме за по-добро управление на почвите и за улавяне на въглерода. Отчитането на екологичния аспект в първия стълб на ОСП, така както е предложено от комисията, ако бъде одобрено от законодателите, също ще допринесе за опазването на органичните вещества в почвите. През изминалите години бе прията и директивата за емисиите от промишлеността. Тя надгражда над успеха постигнат от директивата за контрол и превенция на замърсяването. Тази директива е опит за налагане на политика на нулева толерантност към замърсителите на почвите. Тя залага на принципа замърсителят плаща. Но, разбира се, тази директива не може да се приложи с задна дата. Използваме и кохезионната политика, по която се предоставят средства за почистването на замърсени обекти. За периода 2007-2013 година са били налични 3 милиарда евро. Тази политика ще продължи и през следващия период на финансиране. Ще изтъкна три основни момента от доклада. Първо, нещо, което упоменах в началото, не разполагаме с достатъчни данни, или поне не винаги разполагаме с достатъчни данни, за да можем да изготвим пълна оценка на състоянието на почвите в Европа. Възнамеряваме редовно да извършваме оценка на състоянието на почвите. Второ, Споменах в началото, че на всеки 10 години се губи поземлен ресурс, възлизащ на територията на Кипър. През 2011 година комисията изготви пътната карта за ефективно използване на ресурсите. Тази карта бе отбелязано, че до 2020 година трябва да се установят такива политики, че да се ограничи, намали загубата на площи до 2050 година. За целта сме изготвили документ с най-добри практики за намаляване мащаба на деградация на почвите. Това са указания за местните, регионални и национални органи. Залагаме и на прилагането на стратегията Рио плюс 20. В доклада посочваме, че увеличаването на населението в световен мащаб, повишаването на потреблението, разрастването на производството на биомаса, и биогорива ще увеличи и нивото на деградация на почвите. Това ще доведе и до конкуренция за ресурси, като например поземлен ресурс и води, от което ще проистъкат геополитически проблеми. Освен това, ще бъдем все по-зависими от поземлените и водните си ресурси, ако населението на света достигне действително 9 милиарда до 2050 година. Предлагаме на срещата на върха в Рио въпросът с деградацията на почвите и загубата на поземлен ресурс да бъде очертан като една от петте ключови области, по които могат да бъдат постигнати резултати. Трябва да се постигне споразумение за нулево нетно нулев, извинете, нетен размер на деградацията на почвите. Трябва да се привлече вниманието към почвите, към поземления ресурс, но не само по отношение на опустиняването. И накрая, нека рекламирам нашата дейност на 10 и 11 май, след около две седмици, ще организираме конференция за, на тема възстановяване на почвите. Всички вие сте сърдечно поканени да присъствате. Ще участват комисарите Поточник и Чолуш, представители на Комитета на регионите, генералният секретар на Копа Коджека, и надяваме се, че ще присъства и председателят на вашата комисия. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за уводните ви думи. Първият ни оратор е Карл Хайнц Флоренц, последван от госпожа Хаук и Антонио Проди. Карл Хайнц. Äh, Благодаря когато а, преди много години реших да дойда в еврейския, в европейския место, в германския парламент, а, трите неща, за които исках да се боря като политик, бяха чиста вода, чисти почви и още нещо. Но когато сега слушам какво казва комисията, направо започвам да се страхувам. Нещата в, в областта на почвите изглеждат все по-зле, въпреки че има европейско законодателство. Аз, понеже съм фермен, знам, че имаме а, е, директива за а, средствата за растителна защита. А, имаме проверки за въздействието върху околната среда. Но мога ли да ви помоля да ни дадете истински отговор на следния въпрос? Какво правите за прилагането на тези? тези актове. Искате ли да ви кажа какво правите при решителната защита? Нищо не правите. Какво правите при проверките за въздействие върху околната среда? Нищо не правите. Дори не сте казали какво представлява тази проверка. На всеки 4 години а, симулирате, че се прави нещо на секундата мога да ви изборя десетина, 15 е, е, правила, които касаят е, почвите. Не искам да премахна нито едно от тях, но искам най-накрая да се заемете с тяхното прилагане и с тяхното налагане и по този начин да е, принудите е, към реакция най-големите грешници по отношение на екологията и чистотата на почвата. Е, вие искате да очертаете рамка около всичките тия неща, въпреки че по-отделно не може да ги контролирате. Имам а, късмета, че моето семейство обработва в продължение на 300 години един и същи парцел земя. Никога не сме се опитвали да се преместим. Затова а, моята земя а, трябваше да а, се подчини на всички разпоредби, които а, въведе правителството на моята федерална провинция, защото това е авторитета, не е Брюксел. И аз очаквам доста масирана съпротива към това, което планирам подразбира. Много са прости нещата. Ще дойде един момент, в който ще разделите почвите на класи, на добри, лоши. Така направихме с битовете отпадни е, води. И тогава някой ще си каже, ми добре, нашите почви са от най-лошите. И тогава ще започнат да текат едни пари, за които няма да получите мнозинство. Трябва да не забравяте за а, принципа причинителят плаща за Вашия комисар ще бъде много разочарован от мен, но такова е положението. Много съм заинтересован от това в страните членки да бъдат приложени правилата, стратегията или каквото и там още да разработите, директива или така нататък, просто няма да изпълнят целта нищо няма да а, могат да задействат. Ще успеете да ме убедите едва когато а, съществуващата от 12 години директива за растителна защита започне да се подлага на контрол. Аз живея на границата с Белгия и Холандия. При нас много неща са забранени от години, но тези съставки, които са забранени за използване, непрекъснато се срещат в нашите води, защото те идват от другата страна на границата. Започнете най-накрая да контролирате хората. Председателя, благодаря на Карл Хайнц Флоренц. Самия Карл Хайнц Флоренц забравих да кажа – че ето, е, е, е, колежката ще може по същество да говори по въпроса. Сега ще дам думата на Юта Халк и после на Виторио Про. Благодаря. Опазването на почвата и директивата за опазването на почвата. Така, слушайки Карл Хайнц Флоренц и комисията, и участвайки в дискусията от 2006-2007, трябва да ви кажа, че по дяволите имам дежавю. И не само от Сдружението на германските фермери съм получила ето този лист, изписан от двете страни. Освен тях, на, на този лист фермерите са записали отгоре информация. Не знам кой е гледал това, но а, в написаното могат да се прочетат същите аргументи, като преди няколко години. Нищо не е научено, нищо. А, а, рефлекса е реакцията е един и същи. Махнете ни се от главата, не правете нищо на а, европейско равнище и едновременно с това фермерите продължават да повтарят обвиненията към проекто директивата на комисията. Никъде, ама никъде не се споменава, че Европейския парламент на първо четене е приел отличен а, проект, който е обърнал с главата надолу проекта на комисията. Това го направихме с консенсус на всички политически сили тогава. Във всяка политическа група имахме хора, които бяха изцяло против и такива хора, които а, бяха готови и работиха върху директивата. Това означава, че онова, което пише Асоциацията на германските селени с а, коментара, че на 26 четвърти е, ще обсъждаме тази тема и ако обичаме да изложим а, а, а, тяхната позиция, а, аз искам да кажа, че стига толкова. Карл Хайнц изложи вече позицията на фермерите. Това не е информация, това е дезинформация, написаното от този лист. Аз няма да говоря с никого повече, който отказва да признае и да види, че Европейския парламент е законодателя, а не комисията. Аз мисля, че нещата на първо четене минаха много добре. Можем да се подпишем под всяко едно изречение, за което гласувахме тогава. И съвета най-накрая, ако обича също да предприеме някакви стъпки. съвета да се потруди да изработи обща позиция, за да можем да минем на второ четене. И, и още нещо, сега трябва да нападне и комисията. Ако правилно съм чула, а, не, не знам какво, какъв език говореше господина, аз слушах превода на немски. Чух, че има проблеми с данните. Какво правим тук през цялото време? Ние е, плащаме за глобален мониторинг, имаме Европейска агенция – според мен това е супер агенция, тя работи страхотно, те предоставят всякаква информация. Какво е липсва на комисията още като информация? те сега се оправдават за, за това, че нищо не са правили през цялото време и прехвърлят вината на другите. Благодаря на Юта Хаук. Сега ще дам думата на Виторио Проди, който беше докладчик по тематичната стратегия. Заповядай, Виторио. Грация, президенте. И на фети ода и конти ин Благодаря ви, господин председател. Наистина, аз отдавна се занимавам с тази тема. Както каза и госпожа Халк, свършихме много добра работа тук в парламента, всички заедно. И бих искала да ви припомня, че резултатът от работата ни все още е в сила. Благодарение на данните, с които разполагаме относно състоянието на почвите и с земите въглеродни доксид сме наясно, че мерките, които взехме, бяха напълно удачни. Ясно е, че почвите са фиксирани ресурси, но и всички въпроси, свързани с въглеродните емисии, и факта, че почвите се превръщат във все по-рядък ресурс е въпрос, който засяга всички ни. И мисля, че всички трябва да се заинтересуваме повече за въпроса от почвите и да проявим повече дисциплина в действията си в тази област. Почвите се превръщат наистина в един рядък ресурс и трябва да се опитаме максимално да ги запазим. Почвите съдържат два пъти повече въглерод в сравнение с атмосферата. А е също е много важен фактор, който трябва да бъде след предвид при изготвяне на оценка на общото равновесие. Почвата от, отделя газове, които са с по-високо, по-високо равнище на които са всъщност с, с по-голям ефект на пазникови газове, сравнение с въглеродни диоксиди. Това е проблем, който засяга всички ни. Но разбира се, преди всичко трябва да вземем предвид и да уважим позициите на всички държави членки. Някои от аспектите, свързани с повнението на почвите, са в юрисдикцията на държавите членки. Знаем, че ще се води борба относно сателитната система за наблюдение – и ние се борихме за да получим цялата възможна информация относно почвите, ниво на влажност, състояние на растителната покривка, равнище на съдържание и на изпускане на емисии от въглероден диоксид. И благодарение на тази система директно наблюдение се надяваме, че ще успеем да се здобием с всички тези данни. Става въпрос за един наистина жизненно важен инструмент да сме наясно с реално състояние на почвите и на реалното състояние на емисиите от парникови газове. Трябва да продължим да се борим за тази система. Става въпрос, пак повтарям, за един инструмент, който е жизненно важен за политиката в областта на опазването на почвите както и за политиката в, за борба с емисиите от парникови газове. Затова мисля, че отново трябва да, под, да подновим дискусиите по тази система за наблюдение и да видим какво можем да използваме като стимули за е, вземане на мерки за възстановяване и намаляване на нивото на замърсяване на почвите. Но като цяло съм съгласен. Трябва да положим всички, всички, възмо... всички необходими усилия, за да премахне замърсяването на почвите и отново да ги е, приведем в състояние годно за обработка. Казваме, че почвите са общо благо, и те трябва да са част от е, приоритетите ни. Така, например, трябва да се опитаме максимално е, дълго да задържим е, вода, когато идва чрез дъждовете в съответния регион. Трябва също така да имаме и специфична политика за управление на почвите в, областта, в регионите с високо равнище на урбанизация. Има редица параметри, които трябва да вземем предвид. Разполагаме с данни за Джакарта, например, където равнището на ерозия на почвите е 10 пъти по-високо в сравнение с равнището на повишаване на морето. Представете си, а сега си представете колко са важни подобни данни за един град като Венеция, например – всички тези данни отново ни водят на един и същи въпрос, а именно, че трябва да запазим почвите в възможно най-добро състояние. Аз лично смятам, че трябва да е, да успокоим държавите членки, така да се каже. Не бива да налагаме външни политики, но не бива и да пренебрегнаме въпросите, които касаят всички ни, а именно борбата срещу измененията в климата. Няма нужда да ви припомням бедствието в Генуа и в съседните региони. Това са бедствия, които са свързани с лошото управление на почвите. Или по-скоро с лошо поддържане на почвите. Ето защо смятам, че всички тези въпроси трябва отново да бъдат е, повдигнати в един общ документ. По този начин ще се опитаме да убедим държавите членки, че трябва да има обща политика за управление на почвите. Благодаря ви. Вижда се как колко голям е опитът на докладчика а, с темата. Сега ще дам думата на колежката Берия. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. За нещастие, аз все още не бях тук през 2006 година, когато са се водили дискусиите относно проекта за рамка директива за почвите. Но за сметка на това, в 2008 година работех в Министерството за околната среда в рамките на Гранел на околната среда. Може би си спомняте този проект във Франция от преди няколко години. И си спомням как се върна министърката на околната среда и която не посмя да си признае, че се е противопоставила на рамкова за почвите по време на гласуването, по-късно се... узнахме всъщност не от нея, от съвсем други източници, че Франция се въздържава по време на гласуването, че по този начин е участвала в мълтиството на, Буки... на вето. А сега мога само да кажа, че се надявам, че след малко повече от седмица, в зависимост от резултатите от изборите, разбира се, но все пак се надявам, че Франция отново ще се превърне в водеща страна в тази област и че ще настоява за необходимостта за приемане на рамкова директива за почвите на европейско равнище. Трябва да отбележа, че не съм получила последният, последният лобистки документ на фермерите от Германия, но се опитвам да разбера къде идва това мълчинство, което налага векото. Питам се да разбера какви са евентуалните ограничения или евентуалната тежест за фермерите. Аз си дадох сметка, че всъщност тази директива е един вид е заложник на чисто политически интереси, не толкова на технически интереси. В Германия явно се повдига въпроса за суверенитета, а почва да винаги играе много важна част от суверенитета. Но сега ми се струва, че би трябвало да сме в състояние да преодолеем подобен тип доводи в Европа на този етап. Слушам всякакви доводи против рамките за почвите, но честно казвам, не мога да разберат тези доводи. Не разбирам как може да опреквате държавите членки, че не прилагат достатъчно ам, съществуващите мерки за това, че комисията не полагат достатъчно усилия за да гарантира това прилагане и не разбирам по какъв начин изгражда на рамкова директива, която да обхване всички аспекти, попад срещу климата, урбанизацията и т.н. Вместо да имаме една цялостна интегрирана политика за защита на почвите на европейско равнище, не виждам как една подобна инициатива би могла да забави процеса или да го осложни. Напротив, мисля, че време отново да подновим тази дискусия и да се опитаме да изготвим един по-съгласуван текст. И трябва също така а, да погледнем по-политически на въпроса. Трябва да вземем предвид енергийната политика, ангажиментите за борба срещу изменението в климата, всички мерки и ангажименти поети в борбата срещу загубата на биологично разнообразие. Всички тези елементи трябва да влязат в една обща рамка, една рамкова директива, която да обхваща всички ангажименти на Европейския съюз, подобна директива за водите. Трябва също така да поемем ангажименти към конкретни цели и конкретни срокове. По този начин да поставим дискусията за опазването на почвите на дневен ред и да избегнем дискусиите от чисто национално-политически характер. И накрая, мога да кажа, че аз самата се радвам, че Европейската комисия продължава да устоява пози... позицията си по това досие мисля, че Европейски парламент би могла да подкрепи комисията. Водят се дискусии, но в рамките на доклада по собствена инициатива относно седмата рамка за околната среда се повдигне въпроса за рамкова директива за почвите. Вярвам, че тук става въпрос на мълцинство и то доста всъщност става въпрос за много ограничено множество, защото проектът мина с е и с разлика от 2-4 гласа. Но все пак се надявам, че в перспектива Европейския парламент ще може да, под, да подкрепи работата на Европейската комисия. И се надяваме в края на мандата на комисията да се стигне до изготвянето на проект за рамкова директива за почвите. Благодаря ви. Председателят, благодаря на колегата. Сега отново ще дам възможност на комисията да отговори на въпросите и да вземе отношение по бележките ви. След това ще закрием заседанието. Думата има комисията. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря. In such a committed way, either way, but на един от вашите колеги, който толкова ангажирано подходи към разискванията. Става дума за Карл Хайнц Флоренц. Ще се спра върху вашите въпроси и коментари в последователността, в която ги отправихте към нас. Първият изказал се изложи много силни аргументи в подкрепа на субсидиарността и на по-доброто прилагане на по-ефективните проверки от страна на комисията. Що се отнася до субсидиарността, и това пролича и от други изказвания, представеното от комисията законодателно предложение, в това число и всякакви евентуални негови изменения, ще се отнасят единствено до европейското измерение на законодателството за почвите. С други думи, комисията в никакъв случай не възнамерява да навлиза в области засягащи субсидиарността. Нито германските селски стопани, нито който и да било друг от държавите членки има поводи за безпокойство във връзка с субсидиарността. Що се отнася до прилагането, то спада най-вече към прерогативите на държавите членки държавите членки следва да гарантират надлежното прилагане на законодателството на Съюза. До известна степен комисията в качеството си на пазител на договорите може да се намеси. Тя следва да се намеси, когато на национално и местно равнище не се предприемат мерки за мониторинг, контрол и проверки. По въпроса за данните, За тях говори вторият ви колега, който се изказа. Вашата колега каза, че разполагаме с системата за глобален мониторинг на околната среда и сигурността и че трябва да разполагаме с данни по тази система. Но това е нещо като въпросът за кокошката и яйцето. Ако не се приеме съответното законодателство, комисията никога няма да разполага с необходимите данни. Ето защо трябва да гарантираме приемането на общоевропейска нормативна уредба в тази област. Данните по държави членки не са съпоставими. Някои държави членки разполагат с много надеждни, много подробни данни, други с не толкова надежни и подробни, но тези данни по държави не са съпоставими, тъй като не са били събирани в основата на единен метод. А що се отнася до искането към комисията да разгледа директивата, която предложихме преди няколко години и по която парламентът взе отношение, излезе със становище. Благодаря на господин Проди, че ни припомни за това. То ние сме готови да разгледаме този текст. В момента, в който има такава възможност. Разбира се, ще вземем предвид всички промени, които са настъпили през изминалите няколко години. Не би било разумно от страна на комисията отново да започне разисквания по текст, който сме оставили на страна преди 5-6 години. Трябва да намерим подходящия момент за това. Неведнъж сме били окоръжавани дори и от онези, които не, преди няколко години не бяха толкова положително настроени спрямо рамковата директива. След няколко дни предстои да проведем конференция, на която ще получим повече информация. Ще се състоят и няколко прояви в рамките на преговорите в Рио. Тези прояви ще бъдат посветени на почвите в световен мащаб. Почвите са проблем не само в световен мащаб, но и на ниво Европейски съюз. Имам предвид проблеми като замърсяването. And for this reason we need to do something about и други проблеми, които ни засягат пряко и по които трябва да работим. Председателят благодаря на представителката на комисията, благодаря и на колегите за поставените въпроси и за участието в разискванията. Темата е много интересна, разискването е много полезно и със сигурност не е и последното ни. Следващото заседание е на 7 май между 15 и 18.30 часа. То ще бъде последвано от още едно заседание на 8 май между 9 и 12.30 часа. Заседанието ни се излъчваше на живо по интернет. Можете да го проследите и на запис. Желая ви приятен следобед, приятна почивка. До следващото заседание.